Okay, и така, госпожи и господа, нека да продължим заседанието. Тази сутрин имаме шестима координатори днес от, на трансевропейските мрежи, а след тях ще имаме среща с заместник-председателя на комисията Калас и всичко това трябва да вместим в предвиденото за заседанието време ще размахвам председателското чукче злобно, следователно. Проявете разбиране. Имате по две минути за въпроси, спазвайте. Е, помните вчера какво стана? Нахвърлих се е, участниците един на друг цяло уважение към а, координаторите също трябва да кажа, а, че можем да предвидим една по-дълга неколкодневна среща, но така е графикът ни 10 минути за координатори, 2 минути за изказвания в залата и така ще можем. Когато госпожа Тикао поеме председателството в 11 часа, и тя, а и аз до тогава ще сме ви много благодарни. Започвам с следващия приоритетен проект Едно. Берлин, Верона, Милано, Болония, Неапол, Месина, Палермо. Разбира се, координаторът е Пат Кокс. Пат, имаш думата. Uh, Mr. Uh, President and uh, members of the committee, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here. Господин председателю, госпожи и господа, много ми е приятно отново да съм тук. Е, през юни 2010 година бях назначен и имах възможност няколко месеца по-късно да ви докладвам. В отчетния период трябва да кажа, е, че имахме 19 мисии, е, всяка от тях по няколко дни и постигнахме значителен напредък в сравнение с предишния доклад. Има няколко приоритета и по-конкретно в началото на работата си като координатор исках да определя приоритетите за разпределението на разходите по изграждането на основния тунел Бренер. Италия и Австрия са основните участници. Е, беше направен и междинен преглед, е, междинен, малко по-малко от 600 милиона евро – по принцип трябваше да бъдат освоени до 2013 година, но по същество работата не е започнала и за това постигнахме договорености за удължаване на срока при определени условия. Удължаването с новите условия е до 2015 година. То е едно общо задължение беше договорено по цени от 2010 година с общ размер 7 милиарда 460 милиона. Също така имаме официално е, разрешение с всички необходими документи за започване на проекта от е, държавата, както и от съответните железопътни е, инфраструктурни компании в Австрия и Италия. Определено и какво ще е националното съфинансиране – с удовлетворение отбелязвам, че всички тези условия бяха изпълнени на 18 април. Започнахме третата фаза от базовия тунел Бренер и така сме в основната фаза. Стигнали сме до решаващ етап за изпълнението на проекта. Това е едновременно и отправна точка, и точка, от която няма връщане назад. Министрите на транспорта на Италия и на Австрия, както и заместник председателя на комисията Калас, присъстваха на тържественото откриване на следващата фаза на тунела. Това е значителен, важен напредък Мнозина допринесоха за успеха до тук. Не мога да изброя всички, но доктор Буркмайстер, който отговаря за проекта от страна на компанията за изграждане на тунела Бренер – имаше решаващо а, значение за а, разработването на програмата а, Буркмайстер, наречена на негово име, и до 2025 година този проект ще бъде изпълнен. Трябва да кажа няколко думи и за подстъпите а, от север и от юг. На север имаме връзката между а, Мюнхен и Инсбрук, а в а, южната част а, фортеца Понте Гардена. 41 километров участък с многобройни тунели а, в долината а, и много инженерни а, работи а, все още предстои. Основното строителство трябва да е готово през 2012 година. Това е голям инженерен проект. Неколкократно посещавам обекта на място и, и той е много е, впечатляващ. На запад е, от Мюнхен до австрийската граница концепцията за сега съществува само на хартия. Инвестиционния план на Германия посочва разчети по оцени от 2010 година 2 милиарда 600 милиона на основата на проведените анализи. За да насърчим напредъка, трябва да кажа, че на 13 януари в Розенхайм, който е по маршрута на юг от Мюнхен, ще има среща на министрите на транспорта на Германия и Австрия. Аз също ще е, присъствам. Ще бъде подписано споразумение за сътрудничество между двете страни за координация и комуникация. Това е първоначална стъпка, но тя е жизненно важна, защото не бива да губим нито секунда за свързване на хората, за ангажирането им в този проект. Тук няма да се правят конкретни договорности, ще се определи какъв е териториалния обхват. Германската и австрийската компании за железопътната инфраструктура участват и дори е да върви работата с пълна скорост – ще трябват няколко години. Физически строителството в тази част едва ли ще започне в близките години. Да се започне още сега е решаващо, защото проектирането и планирането отнема много дълго време. Имах много срещи с местното политическо ръководство, с господин Розенхайм и други които са по маршрута, а по южната ос има значително забавяне от гледна точка на проектирането и ангажирането на средства. Италия се ангажира с основния тунел Бренер, също така ни даде зелена светлина за изграждане на връзката Фортеца Понте Гардена на обща стойност е 1 милиард 600 милиона. Така се преминава в проектирането към втората фаза. Италия се надява да приключи тази фаза и да обяви търк за строителството. Област Болцано одобри оценката за въздействието върху околната среда, което също е стъпка напред. Италианските власти се ангажират с изграждането на проекта на лотове, за да се отчетат сегашните тежки условия на финансовата криза. В края на краищата никой не яде щека салам без да я нареже. Когато бъде нарязан на тънки парчета, е значително по-лесно. Трябва да ви припомня, че се работи и по, южната, по южния подстъп. Е, италианската страна прави необходимите стъпки. Господин Мауров Фабриц е, много допринесе, като до голяма степен отвояваше усилията, които аз полагам като координатор и е, на територията на Италия и в италианско и австрийските договорености. В заключение искам да кажа, че платформата с трите държави е, членки за основният е, тунел Бренер, е, петте е, административни области, които са по маршрута. Смесеното предприятие на двете компании за железопътната инфраструктура е с седалище Болцано. Търговските камери и железопътните инфраструктурни компании участват в платформата за Бренер. и Имахме неодавна среща с всички тези заинтересовани страни. Освен инженерната част, техническата част. Жизнено важно е да се общува. Ако имаме една голяма полука от Штутгарската гара по проект 21, то е, че комуникацията е жизнено важна. Трябва да мобилизираме, ангажираме, привличаме е, основните заинтересовани страни, да поддържаме връзка с тях – Концепцията за коридора беше обсъдена в Тренто в началото на тази година. Започнах диалог с секретарята на за да разгледаме и Алпийския регион. В заключение искам да кажа, че постигнахме значителен напредък – е, да потърсим е, паралелните е, маршрути, да разработим една по-широка комуникационна стратегия. Планираме по-конкретно съпътстващи мерки. Дори когато а, имаме а, новата железопътна инфраструктура, съчетаването на различните видове транспорт на железопътния с автомобилния изисква редица допълнителни мерки не и колкото много да постигнахме, предстои опорита работа. В заключение искам да благодаря за колегиалността и сътрудничеството на Лио Хубер, който много ми помогна. Неговия професионализъм е, е безценен за аматьор като мене go easy on the race for the Commission. You know. <laughs> Now then, colleagues, a very... Колеги, две минути. И то две минути като от Северна Европа. Господин Канчани, НП. Е Благ... Благодаря. Много се радвам, че господин Паткок е координаторът. Поздравления за извършената работа по този приоритетен проект. Никак не е лесна работата. Той е успял да свърши отлична координационна функция. Надявам се че ще продължим в същия дух. Защото да се транспортира всичко, което може да се транспортира с железопътен транспорт е най-добре. Тунелът е ключов елемент в този коридор – Коментира се финансирането. Интересно е какъв е, ще, какви ще са доходите от е, този тунел. Във всички случаи трябва да се изградят достатъчно добре и подстъпите, защото няма смисъл да има само тунел сам за себе си връзките към него и от него са много важни. Коридор 5 следващото лято трябва вече да бъде доведен до приключване основните проекти. Благодаря и пожелавам всичко най-добро. Председателят. Отлично, спазване на времето. Благодаря. Следващия оратор. Господин Ертук. Аз съм от Бавария и работя по отсечката в Южна Германия, връзката с Австрия. Основният тунел Бренер, не знам дали сте наясно, с едно изследване, направено от е, транспортна компания, твърди се, че тунела ще економически ще има положителен резултат. Наясно, наясно ли сте с това проучване? Второ, железопътната връзка Мюник-Верона – отива много съществена сума за тази отсечка и регионалното правителство скоро обяви, че няма да може да финансира този проект. Какво се случва там? Парите са отделени, ако няма да бъдат е, изразходвани в тази отсечка, къде ще отидат? Господин Кун? Danke, Herr Vorsitzender. Auch an Pat Cox nochmal ein herzliches Dankeschön, dass er genau sich auch. Благодаря, благодаря на Пат Кокс. Това е възлов проект, основният тунел Бренер. Мисля, че стойността му за транспорта зависи от това как ще се преодолеят чисто конструктивни проблеми. В момента тунела, който е и за пътнически транспорт и за ЖП транспорт е всъщност много претоварен. Тунела Гота за швейцарците също има проблем. Те имат цел да направят коридор до Роттердам Тоест, връзките с Централна Европа са много важни също. Трябва да е ясно, че наземните връзки в континента трябва да бъдат добре изградени. От там нататък вече можем да обърнем поглед към Скандинавия и да видим какво може да се направи там. Господин Бъркер, две минути. Благодаря. Благодаря на Пат Кокс. Това, което той е извършил, показва колко е важно да има добър е, координатор. Времето напредва и е необходимо да има и дългосрочни но планиране, за да не стигнем някъде до средата единствено. Необходимо е да се направят тръжни оферти, които след това вече да се изпълняват по подходящ начин. Няма достатъчно проучвания, но връзките трябва да се направят така, както трябва и да не се пилеят пари. Моят въпрос е какво става с е, екологичните проблеми? В е, етапа на планирането и след това. Имате ли възможност да ангажирате министъра на Австрия за положителни резултати? Thank you, Mr. Perker. Mr. Kramer. Господин Крамер, две минути. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата, макар че е, закъснях и спуснах е, представлението, представенето, но Копенхаген, Столкхолм е планирането за допълнителна или отсечка, за удължаване на коридора. Имате ли ангажимент от Италия за финансирането? Те ще отделят ли достатъчно пари? И какво става с проблема с товарния превъз? тунела Бренер не, не се предвижда всъщност за такъв транспорт, който ще минава по стария маршрут. Но ако се заба, запази стария път в Италия, проблемите не се решават. А ами, Месина, имате ли информация от италианското правителство за финансиране? Германия знам, че е отказала. Може би имате информация, че комисията ще успее да постигне нещо. Не може в край на кращата всичко да се диктува от една страна членка. Има си договори, трябва да се придържат към тях. Господин Кок следи и вашите изказвания и дискусията на координаторите. Опитвам се дипломатично да кажа, има известен проблем с Германия, която поема ангажименти и после не ги спазва. Не искам тук да предизвикам скандал, но е, в географско положение Германия е ключова. И е, Знам, че ще има срещи с германския министр, за да се решат и проблеми с Австрия. Това е много важно като първа стъпка. Но е, Нашия скептицизъм се основава на това, че Германия подписа много ангажименти в миналото, но не ги спазва. Господин Кокс. Благодаря за изказванията. По въпрос за зеления коридор, това е една от работните групи по тази платформа. Има много интересни идеи. И с няма да ви ангажирам с подробности, но Използването на тунела за транзит на други енергийни източници, за енерги, енергийна връзка, геотермалната енергия, а, емисиите на въглероден диоксид в тунела се равняват според изчисленията на емисиите на Болцано. Това не е при, пренебрежимо. Трябва да се направи много, да се извърши много работа. Във връзка с кръстосаното финансиране, да, прави сте, това е част от финансовото, финансовото участие и на Италия. Италия предлага да организира търг за един продължителен период от няколко десетилетия за А22 и условието за кандидатите е а, минимално 34 милиона годишно да бъдат а, определени. Това възлиза вече на милиарди евро и това е о, значителна част от а, процеса за търг за А22. Що се отнася до въпроса за а, потенциалното закриване на линията за поддръжка като координатор е, всички говорят с мен и държавните и частните институции и в Германия и в Австрия. Те твърдят, че това е необходимо от гледна точка на ефективността, защото в противен случай ще има много по-големи забавяния. Аз нямам влияние по този въпрос, но последиците особено особено за операторите от частния сектор, са много тежки. Що се отнася до проучването, което за което говори господин Евтук. Аз ще ви благодаря да ми дадете екземпляр от това проучване, тъй като аз не разполагам с него. Ако там се казва, че няма економически ползи, може би тогава аз мога да успорвам някои пунктове и ще имам възможност за представяне на альтернативна перспектива за економическите ползи. Вие говорихте също така за Мюнхен, Верона. Всъщност, нещата зависят до много голяма степен от Германия. Не знае дали това е разширяване на националната промишлена политика или дали има други измерения, но трябва да се отчитат различните сили, които се намесват. На срещата на координаторите в Берлин, когато се срещнахме през март с, господ... с министър Рамсауър, а, а, повечето от отговорите могат да се обобщят с една дума и тя беше не. Така че наистина имаме много работа пред нас. Аз мисля, че не става въпрос за друго, освен за ангажираността, за ангажимента на Германия. Самата система на централно равнище, на министерство, сред, а, е, е, страда от последиците на Штутгар 21. И трябва да изведем поуките, за да може да се справим с този въпрос във връзка с, с, с връзките вчера се говори за Скандия. Няма съмнение, че ние сме на прага на формирането на държавната политика и на качествена пробив, с, с, за да отразим предложенията. надявам се, че парламента с, с ролята си на участник в съвместното вземане на решение ще може да а, разплете част от а, а, структурата, но може би ще изтече структурата. Някои от вас, няколко от вас споменаха и говориха за северния достъп от немската страна. Казах ви какво се предвижда за Розенхайм през януари. Аз не твърдя, че това е един преломен момент, но това е все пак за първи път в, в последните години, в който хората се ангажират с подробна а, координация. До този момент всички стояха на страна. Идеята е да се ангажират не само, а, не, не, не само институциите и държавата, защото ДБНЕЦ в Германия а, са основния фактор. Те изчисляват, че този проект може да бъде завършен а, на по-малка стойност, следователно ще се подобри съотношението разход-полза. И аз обаче нямам иллюзии за сложността на бъдещите стъпки и аз ще имам нужда от политическата воля, от съветите на членовете на тази комисия. По екологичните и зелените проблеми, е, това, като мога да кажа, че когато използвам необходимостта е, идеята, че е необходимо да се общува, това е един двустранен, двупосочен процес. Трябва и да се говори, и да се слуша, за да може да се предусетят какви ще бъдат тревогите на общността. Аз съм се срещна, срещал с всички кметове а, от Италия, от Австрия, в Инсбрук. Искаме да разработим такова качество на тази инициатива и по северното начинание. Аз искам една политика, в която да няма изненади, да няма скрити неща, за да може хората да се гордеят а, с тези проекти. Сега по Италия и въпрос за финансирането. Отговора е, че а, ангажиментите за а, тунела Бренер са съвсем ясни. Те са изяснени и одобрени от Сметната палата, от комисията, която се е ангажирала с дългосрочно одобрен е чрез промяна в италианския бюджетен закон за, за изграждане чрез лотове а, имаме уверението, че средствата са налични и тръжните документи за магистралата А22 ще има най-малко 34 милиона годишно финансиране. Това не са въображаеми ангажименти, те са реални и сега има вече ново правителство в Рим. А, аз ще говоря с тях по месина, когато се правеха проектите за а, моста над пролива Месина, този проект вече беше отменен от предишното правителство с оглед на финансовите ограничения. А, южния подстъп а, е, е реален, докато въпрос с е, Месина е сложен на е етажерката. Сега, по коридорите, част от проект номер едно ще озре под формата на два различни а, коридори. Единия е коридор номер 5 от Хелзинки надолу през Италия и Малта. Това е основата на бъдещото съществуване на приоритет едно. Но има едно второ измерение – и това е коридор 2 от Варшава през Европа. Това е изток-запад. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега преминаваме към следващия координатор, който е по приоритетен проект 18. Координатора е Карла Пейс е, всъщност тук е, е, е клуба на бившите парламентаристи. Карла, имаш думата. Съвсем накратко ще се изкажа, за да а, спази изискванията за времето. В Европа се работи по проекта за вътрешните а, водни пътища и е понякога от неочаквани страни имам съдействие. Два важни коридора имаме тук. Приоритетни проекти 18 и 30. Ще започна с проект 18. Връзката между Дунав, Майн и Рейн – за да се осигури връзка между Ротердам и Констанца. Не, че си представям кораб, който от Ротердам стига до Констанца, това ще е твърде много, но а, има много работа по а, този маршрут. Защо е сложен този проект? По две причини. Първо, огромен е броя страни, които участват, които имат а, собствените си трудности, промени, политически смени. Не мога да а, вече да си представя нещо друго, освен а, да а, отида в някоя страна, да се срещна с министра на транспорта, да се започне а, всичко от начало, той да не знае какво правя там, да ме пита какъв е този проект с всяко ново правителство е така. Така, както казах, започвам Проект 18. Какво става тук? На 24 юни е, съветът прие стратегия за развитие на басейна на река Дунав. Датата е много важна, защото Дунав е гръбнакът на стратегията и за пръв път ние а, е, разглеждаме не само реката като воден път, но и целия Дунавски басейн – не само корабоплаването, но и земеделието, питейната вода, предотвратяване на наводненията, регионално развитие и така нататък. Ето защо тук имаме комплексен подход към целия регион. Има някои критични участъци по този коридор. Първият критичен участък – Знам, че тук се обръщам към а, господин Ертук и а, господин Крамер. А, това е участъка в Германия. Имаме комитет за наблюдение. А, възложено е проучване. През декември ще получим първият междинен доклад. Комитета за наблюдение действа. Има хармония в работата на комитета, въпреки че отвън може да изглежда различно, комитетът а, при а, е, има представители от е, всички дунавски, дунавски страни, които участват там. Много а, важен е и доклада за а, регионалния трафик. Защо? Тук господин Ертук говори за връзката между Германия и Австрия преди малко. Има огромно претоварване на този маршрут и според мен водните пътища могат да облегчат задръстванията. Но за целта трябва да се разгледа целият регион комплексно. Uh, С комбинацията между воден, автомобилен и железопътен транспорт може по-пълноценно да се използват вътрешните водни пътища. Пролета на 2012 година очакваме напредък след първият междинен доклад ще проведем конференция. Много важно е да се обсъдят е, първите резултати от проучването. Защото все още чуваме гласове на несъгласие в региона и на тях трябва да обърнем внимание, за да бъдат изяснени откритите е, въпроси и да видим какво може да се направи. за да а, може а, наистина да се улесни навигацията а, по река Дунав. Сега отивам на изток от Виена. Това също е много важен участък а, на а, реката от германска страна без е, Штраубе Филдсол, е, без е, германският възел, никога няма да имаме връзката Рейн-Майн-Дунав. Но същото въжи и за Виена. Все още няма напредък по проекта поради а, националния парк, а, който е в близост до а, Виена на изток. А, от доста време проектът е замразен. Следва унгарския участък, проучването напредва. Унгарското правителство работи много добре. Не знаем обаче проучването докъде ще стигне и няма ли да има намеса от правителството. След това имаме общ участък на България и Румъния. През юли 2011 година вече имахме и ОВОз. Цялостната координация не е съвършена, ако мога така да се изразя и се надяваме на напредък. Калараш Браила е, е по-различна ситуацията. Поради програмата за наблюдение имаше забавяне, но е, програмата се реализира в съответствие с всички изисквания на екологичното законодателство. Почти е, 4 години се проучва е, живота на есетрата и а, доколко ще бъде засегнат. Следи се а, жизнения цикъл, а, местата, а, които есетрата обитава, а, в които се размножава. А, Много интересни са наблюденията от а, това проучване на а, есетрата. Има и някои по-малки проекти, но всички можете да намерите в моя доклад. И а, те вървят много добре. Сега приоритетен проект 30. Сена Шелт за пръв път е възможно а, частта във Франция от Париж да бъде свързана а, с а, канал а, в Франция на север от Париж до а, Роттердам. На 5 април 2011 година имаше много важно събитие. Президента Саркози откри конкурентния диалог за изграждането на канала. Диалога по Диалога по конкурсната процедура ще продължи 15 месеца и след това ще се определи а, и изпълнителя на строителните работи по канала. трябва да кажа, че в Валония и в Фландрия се работи по мрежата и двете страни се справят чудесно и горе-долу своевременно със своите проекти. Холандия и Фландрия се добавиха, се договориха а, за канала на запад от Скелт Междуправителствената комисия има представители на Франция, Валония и Фландрия. В нея успяхме да привлечем и е, правителствата на Холандия и Германия. Най-малкото имаме готовност да го направим, ако те желаят, отправена е покана към тях. Мисля, че това е важно, защото ще се обсъжда а, въпроса за връзките, пътните такси. Ключовият фактор ще а, бъде дали ще се използва този коридор. Всички са съгласни, че пътна такса трябва да има, защото проектът е много скъп. Но как ще се определи таксата, по какъв начин ще се формира и събира, вече може да се а, обсъжда и това ще бъде много решаващ фактор за успеха на коридора. за да се съчетават различните видове транспорт, поканих трима свои колеги, координаторите на а, трите коридора 6, 17 и 23 и разговаряхме с държавния секретар а, Будапешта, за да обсъдим мултимодалните връзки с река Дунав. В Северна Италия има много интересен проект Венеца Мантуа. Имахме среща с министър Кастели, професор Секи на конференция за връзката между Вилано и Венеция, за да се облегчи твърде натовареното движение в региона. Така, а, мисля, че с едно удължаване а, на проекта до Милано, а, регионът ще подобри достъпността на магистралите си за леки автомобили, не за тежкотоварни. Благодаря. Извинявайте, че ви притеснявам за времето, но се опитвам така да ви дам полагаемата се порция. Има заявки за изказване, седем души, две минути, моля, ако прескочите, е, ви изключвам. Така че, любезно ви предупреждавам. Господин Маринеско. Благодаря. Вие представихте приоритетният проект за Дунав, Мейн, Рейн. Говорихте за Дунавската стратегия, която е много важен документ. И сте права, че освен корабоплаването трябва да отчетем и всички останали компоненти. Но, ако този коридор не се превърне в основен транспортен коридор, всички останали компоненти няма да бъдат развити, независимо от това какво искаме ние. За това, според мен, е най-важно коридора от Констанца до Роттердам да функционира като един основен транспортен коридор в Европа. И въпросът ми е, как ще се осъществи е, координацията между проекта по транспортните мрежи и Дунавската стратегия. Знаете, че там има отделни отрасли, които се координират от отделните страни членки. Тоест, може да се търси сътрудничество между хората, които координират Дунавската стратегия и работата по основната мрежа. Как предвиждате да се осъществи подобна координация, която може да превърне този коридор в една много доходна отсечка за Европа? Господин Алкадрава. Благодаря, госпожо, за отличната ви презентация. Разбирам, че нещата се придвижват бавно, но сигурно. Колегите от моята група ще коментират проект 18. Вие добре описахте сложността на проекта. А, аз искам да говоря за проект 30. Тук има огромен потенциал. Свързването на Парижкия район с Белгия, Холандия и Германия и връзката с проект 18. Но много правилно изтъкнахте и проблемите с канала на севера и с пътната такса. Трябва да се обмислят именно тези неща с голямо внимание. Действително става дума за много пари, и трябва да помислим как да работим с това публично-частно партньорство. И се поставя въпроса как да се определи пътната такса по начин, по който да предотврати протекционизма. но пък да не се наруши конкурентно способността на отсечката, т.е да не накараме хората да предпочитат е, пътния транспорт, сухопътния транспорт. В такъв смисъл, каква ще е процедурата при определене на пътната такса? Френските власти или комисията? Вие ли ще ко- координирате това решение? Може ли да ни дадете малко повече информация за това каква ще е процедурата? Господин Вандален, две минути. Господин, е, госпожо Пес, много ви благодаря за ангажимента към екологичните съображения при изграждането на този проект. Няколко е, въпроса по проекта 18 за наблюдаващият комитет. Там обсъжда ли се вариант 0, т.е. нищо да не се направи? а, също и е, максималния вариант, т.е. обсъдени ли са всички варианти или сте тръгнали просто по средното решение? Второ, този е, управителен комитет извлече ли си полуки от е, канала Майн Дунав? Особено на юг от Берхин. Е, там има прекрасни участъци, изградени за колоездане, е, запазена е природата по един отличен начин. Е, тоест, има какво да се получи човек от тази отсечка. Госпожа Лихтенбергер, две минути.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 се опитваме да се съобразим и с условията на Националната банка и за това се получават и тези забавяния. Просто е необходимо да огледаме ситуацията, да обсъдим кой ще е подходящия вид транспорт – и да се мисли не само за строителните работи, но и за много други неща, които трябва да бъдат свършени, като по този начин ще се постигне много по-голяма ефективност, включително и за транспорта. А в Сърбия има и сериозен проблем с бюрокрацията. Непрекъснато има проблеми в това отношение и то огромни проблеми. Мисля, че и това трябва да се отчете. Второ, правите ли нещо за речното корабоплаване? Знам, че много средства бяха отделени в Унгария за пригаждане на корабите за речно корабоплаване. Не е ли е, редно да се направи нещо по този въпрос и другаде? А, също така, сигурно има изследвания за товарните потоци, за Дунава има такива. Вероятно, трябва да се обсъдят подобни е, изследвания, за да се получи оптимален резултат. Госпожа Тикао, благодаря на координаторът. Искам да говоря за Калараш Браила. Вие казахте, че 4 годишно забавяне има заради а, съображения за запазване на околната среда и популацията на есетрата. Този транспортен Коридор е много важен и определено в тази участък на Дунава има проблеми с корабоплаването заради ниското ниво на водите. И въпросът ми е как ще работите с новия инструмент за свързване на Европа? Дунавските пристанища ще бъдат включени в е, ключовете, в основната мрежа. Ние имаме едно такова пристанище, което дава възможност за връзка с Украина и Молдова. И това пристанище трябва да се превърне в основен възъл в пътната мрежа. Освен това, на Дунав трябва да има просто възможно най-голям брой пристанища. Също корабоплавателните канали между Дунав и Рейн. И работата по обновяване на корабите. Господин Крамер? Благодаря. ние финансираме своите е, мечти тук всъщност, защото ако Дунав е, може да се осъществява корабоплаване от големи кораби, аз е, наблюдавам е, участъци от е, реката, където има такова корабоплаване с огромни кораби и то многобройни, но има и други участъци, където минават по един-два кораба, т.е. нищо не се прави. Greenpeace macht immer Veranstaltungen, fischt das aus der Donau, das ist... И въпросът е, в край на кращата, тези участъци, е, участъци за товарно корабоплаване ли ще са или туристически? Ако ще превръщаме реката в е, транспортен канал, това ще е, нанесе съществени вреди на туризма. По отношение на ЖП транспорта, ние искаме да се инвестира в мрежата, в поддръжката на мрежата, но Когато става дума за вътрешните водни пътища, те всъщност не носят доходи. За това трябва да се търси начин да се вземат такси и от тези пътища. Просто трябва да има условия на равноправна конкуренция. Ние сме за водните пътища, но и те трябва да спазват изискванията за околната среда. Благодаря, господин Ертик. Аз имам въпрос, който няма да ви изненада и моля да ми отговорите конкретно. В Бавария има група заинтересовани лица, които твърдят, че Европа налага диктат в определени отношения по тези проекти. Така ли е? Десет минути, госпожо Тей, за отговор. I start with uh, Mr. Marinescu. Um, Благодаря много. ще се опитаме да съчетаем този важен транспортен коридор с трансевропейската мрежа. В комисията се работи с един напълно нов подход, който не е завършен, но по него много е, е напреднала работата. Вие е, сте напълно прав, именно точно това трябва да се направи, за да може да се подготви е, бъдещия коридор. Работата по бъдещия коридор в, в съответствие с това, което вие казахте, господин Катрало, и по въпроса за пътната такса и как да се прилага тя ние казваме в Холандия, че това е наистина най-важният въпрос. Не става дума за Европейската комисия, за френското правителство и двете части на Белгия, които решават въпроса, но има един комитет на потребителите, който е много важен, защото те казват, ако направите еди какво си, аз никога не бих използвал канала, а в противен случай бих го използвал, следователно тъй като искаме коридора да бъде използван, ние трябва да провеждаме разговори на междуправителствено равнище. И ако се прилага пътната такса, каналът ще бъде използван. И ако не се вземе цялата печалба от компаниите, никой просто няма да се ангажира и всеки ще пътува с влак до Париж. Следователно, френското правителство взе много, предприе много интелигентни стъпки и мисля, че канала може да бъде изключително успешен проект. Дори в моя регион, в Холандия, има много активни транспортни потоци и връзки с Северна Франция. Следователно, мисля, че проектът ще бъде успешен, ако се приложи пътната такса успешно и също времено и Комитета на потребителите. но по въпроса за графика, първо трябва да се изкопае канала. Толкова по пътната такса. Господин Вандален. Дален. Комитета по наблюдението наблюдава това, което се прави. Той не проучва всичко, всичко, което се прави по 70-те километра по Дунава, за които говорим, е обект на неговата работа. И всичко се прави отново, защото всички екологични проучвания не бяха актуализирани. Ние ги актуализираме, за да видим. А, значи имаме 3 години, в 2012 година ще се проведе окончателното проучване. И това, което е важно за комитета по мониторинг е да отчете становищата и на промишлеността, и на еколозите. И това е изключително важно да няма спорове и, и а, караници за числата а, в по-късен етап. А, госпожа Лихтенберг за. И, а, отсечката на изток от Виена, аз не можах да разбера съвсем точно това, което казахте за камионите и автомобилите. Не, не се чу отговор. Госпожо Лихтенбергер, миналата и по-миналата година и по-по-миналата, вие зададохте точно същия въпрос – аз мисля, че вие знаете, че а, трябва да помолим учените да проучат този въпрос. Ние работим, за, а, ние говорим за коридор, а не говорим за кораб. А, значи дали кораба ще може да пътува от Хавър до а, а, Унгария, ако няма възможност да а, се направи това пътуване, няма смисъл да се строи коридора. А, сигурно, ако има възможности за построяването на тези кораби, Доколкото зная, Унгария се стреми да има свои корабостроителници, но пазара няма да може да се справи. Госпожа Тикао За Браила Калараш, струва ми се, че там нещата вървят е, добре. Аз имам повече а, загриженост по общата част на Дунава между Румъния и България. А мониторингът на проекта Брила Калараш върви добре. А, и следващата фаза може да започне. И съм съгласна напълно с вас, че ако искате да използвате коридора така, както се имаше предвид, би трябвало да се предвидят възможности за достигане до ам, промишлените обекти, и трябва да се обединят различните различните а, видове транспорт и а, ние бихме желали да направим именно това, за да може наистина да се задейства проекта. По въпроса на господин Кан. Една от нашите цели е туризма. И аз мисля, че той е много важен за региона. Всички региони имат възможност да се подготвят за това. Има много интересни обекти, туристически други е, по Дунава и това наистина е една възможност. Замърсяването е проблем, но според мен то няма нищо общо с, с а, степента, до която а, Дунав е. А, а, плавателна река. А, аз бях е, в, в, на Дунава и видях три кораба а, е, минаваха там, където бях. Винаги се изненадвам обаче, че в Холандия зелените са много за магистрали, защото те казват, че това е най-екологосъобразното решение за а, природата. Могат да се направят изцяло чисти кораби, а всеки път, когато ме видите, вие виждате в мен заплаха и голям замърсител на, Данума, на, на Дунава, но аз всъщност се боря за а, и, а, чистотата на Дунава и а, сега по въпроса за пътната такса. Ако имате камион, а, и пътувате от Ротърдам до Генуа, правим пътища, светофари, ресторанти по пътя. Всичко се прави за удобството на шофьорите на камиони. Те плащат а, е, е, пътна такса. А какво правим по Дунава? Нищо. А, Същото се отнася и за канала, защото има съвсем малки кораби, които ще бъдат освободени от задължението да плащат пътна такса. Но това е един много скъп проект. Всеки ще бъде поставен в, в същата позиция. Има а, и последния въпрос на господин Ертук. Вашия въпрос е, е причината, поради която се прави проучването. Сега не мога да ви дам отговор. Надявам се, че ще мога следващата година. Именно за това правим проучването. Какво може да направим, за да стане канала плавателен. А, може да бъде голям проект, може да бъде малък и това става въпрос. Благодаря, госпожа Прайс. И сега преминаваме към следващия проект. Имаме 15 минути закъснение. Проект 21 координатора господин Луич Валенте де Оливера. Имате думата. Благодаря. Първо искам да кажа няколко думи за качествените промени тази година след количествените натрупвания от предишните години. Морските магистрали Извинявайте, казва председателя. Много ви моля за ред в залата. Заповядайте. Морските магистрали е основен проект за развитието на пристанищата със съответните съоръжения за складиране на втечнен газ за намаляване на емисиите въглероден диоксид, създаване на клъстери от пристанища и логистични промени, както и въпросите за безопасното и ефикасно корабоплаване в Балтийско море. Целта е а, е, да се увеличи както външната търговия, така и търговията на вътрешния пазар. Това, между другото, е целта на всички проекти по трансевропейските коридори. Морските магистрали е проект, който обединява аспекти на морския па, а, транспорт, безопасността а, на а, морските съдове и финансово обезпечаване на по-надежния и по-бърз транспорт. Имаме а, е, пилотни е, проекти, 12 проекта, е, стойност около 150 милиона, като са ангажирани вече дори повече средства 185 милиона. Сегашният търг, който е почти приключил, но резултатите още не са обявени, се очаква да надхвърлят по стойност 1 милиард. Ще има 7 нови проекта за около а, до 50 а, милиона. През 2012 година ще бъде обявен още един търг за 4 основни проекта което означава, че за целия финансов период 2007-2013 година само по трансевропейската транспортна мрежа може да се очакват около 30% за, на стойност около 400 милиона с а, обем на инвестициите, който би могъл да достигне 2 милиарда евро – Ако имаме предвид и допълнителни проекти, цялата инвестиция от е, Европейската инвестиционна програма, програмата Марко Поло, Интеррек и така нататък, сумата ще се увеличи значително, което е, ще означава, че пазара добре приема новата финансова концепция, която започна от нулата през 2007 година. За мен е ясно, че този успех трябва да бъде а, последван от по-нататъчни стъпки за периода 2014-2020, за да се интегрира морския транспорт и вътрешният воден транспорт с общи е, с общата рамка на трансевропейската транспортна мрежа. Новите насоки за работа предвиждат засилена роля на пристанищата за транспортните а, е, коридори, което е изключително важно за 11, а и за други коридори. Финансирането на основни обекти и съоръжения ще намали емисиите на серни и азотни оксиди от корабите, ще се използват пълноценно водните пътища, включително и вътрешните, когато има ледоход – в Северно море, например, това може да се постигне до 2013 година и преди 2020 година може да започне и модернизацията на летищата. Новите 8 проекта за тази година са следните. Три са свързани с логистиката, Ниел. Връзката с, а, в Северна а, Адриатика между пет пристанища, включително Риека, след другият проект от логистичен характер е Балтийския, както и пристанищата Рошток Гетсер. възложено е и проучване за безопасността при претоварване на втечнен газ от кораби вън от пристанищата. препоръчвам да се работи за интегрирани пристанищни инфраструктури, да се подобри инфраструктурната връзка с вътрешността на страната, да се използват интелигентни инфраструктурни услуги за проследяване, да се работи по проучвания как да се подпомогне сектора, което е, може да доведе до много по-добри резултати. Подкрепа за определянето на пристанищата и тяхната дейност. Имаме а, е, входни пристанища, а, е, чиято дейност може значително да се улесни в тази посока – голямо значение отдавам и на образованието, квалификацията и сътрудничеството. Съществен човешки фактор, особено за екипажите на кораби и за специалистите в областта на логистиката. Защото това ще е решаващо за подобряване на морския транспорт. Трябва да насърчаваме и научните изследвания, за да се разработват кораби и пристанищни съоръжения – Мисля, че освен туристическите кораби за е, други видове кораби не сме постигнали голямо предимство. В финансовата рамка оптимизирането на работата а, чрез взаимодействие на един определен пункт може да се интегрира подхода и да се обобщава практиката, да се намали бюрокрацията, да се достигне до съседните страни. Знаете, че по източните граници, има много голям интерес да се достигне по бързо и по-ефикасно до западните пристанища. Имам предвид Русия, Украина, Беларус, Молдова и най-вече Казахстан, основен износител чрез европейските пристанища. Пилотните действия са насочени главно към втечнения природен газ. Петък миналата седмица имах среща с постоянния представител на Литва тук в Брюксел и останалите балтийски страни, които съвсем разбираемо имат голямо желание да се разработи мрежа обекти за зареждане с горива в Балтийския регион, защото те са по-безопасни, по-сигурни и много добре познават предимствата на втечнения газ. Геостратегическите проучвания ще ни помогнат да изясним по-добре проблемите, които все още не сме решили. Искам накратко да се спра и на публично-частните партньорства, които имат голямо значение за никак не леките за изпълнение проекти. Доброто взаимодействие с митниците също има голямо значение Добре разбираме натиска, на който са подложени митниците и разнопосочната им дейност, но ние силно зависим от тяхното сътрудничество. Ако искаме да определим структурата за оптимизиране на работата чрез едно гише. И накрая, Продължавам да се оповавам на статистиката, която ни помага да се ориентираме до къде сме стигнали. Благодаря. Господин Канчиан, моля, спазвайте времето две минути. Благодаря. Благодаря на координаторът. Много подробен доклад. И искам да обърна внимание на точка 7, където се слага акцент на инфраструктурните моменти, връзките между пристанищата и другите видове транспорт. За мен това е първи приоритет взаимосвързаността, възможността да бъдат свързани водните и морските пътища. Това пристанищата са основните точки за достъп. Вие говорите за интероперабилност, говорите за обучаване на персонала, говорите за е, съответно изграждане на нови е, плавателни съдове, Затова е необходим и съответният бюджет. Говорите за публично-частни партньорства. Това също е много важен момент. Е, е, финансирането с е, облигации за проекти е също удачен, удачна мярка. Програмата Марко Поло бих искал да коментирам. Там не се получиха очакваните резултати. Какво смятате? по въпроса с така наречените екооблигации. Следващият оратор, господин Алкадори. Благодаря, благодаря за представянето. Доколкото разбрах, вие се интересувате много от е, проучвания, които ще допринесат за повишаване на ефективността на сектора, което е много важно. Искам да коментирам няколко неща. Първо, имате ли е, идея какво е въздействието на съществуващите проекти? Имате ли някаква представа има ли е, смяна на товаропотоците от пътния, от е, сухопътния транспорт към морския? В е, северна, северо-западна Европа се слага определен акцент на подобен вид проекти – но има ли възможност е, подобна дейност да се извършва и по-на юг? Какви са насоките за транспортните коридори за следващите 10 години? Смятате ли, че комисията отчита е, вашите препоръки, които вие изготвяте всяка година? Координатора per la sua релацион. Господин Оджес, благодаря също за отличното представяне. Съвсем накратко с два въпроса. Първо, може ли малко повече и по-точна информация за дългосрочните прогнози 2014-2020? Известни подробности можете ли да дадете по това какво планирате? И второ, изискванията, които вие е, коментирате, че трябва да бъдат свързани с проектите? Какво очаквате от е, търговете? Говорите, че те първа също ще се организират. По-специално за... Е, е за островите Знаете, че те са ограничени като територия с граници, с морски граници. Това е естествен географски факт. Те ще могат ли да изпълняват всички условия за участие в търговете? Не, е ли? не следва ли търговете да бъдат пригодени към конкретните географски условия на островите? Госпожа Лихтенберг. Благодаря. Вие повече от всички като че ли имате проблеми с примерно не вземането на решения от страните членки с а, всички проблеми свързани с пристанищата. Ние разглеждахме този въпрос. И освен това, аз имам много информация от хора, които казват, че определено бюрокрацията е проблем. Когато, примерно, една частна е, компания се занимава с пътен или воден транспорт, често има големи проблеми при взаимоотношенията си с пристанищата. И като че ли е, много често на юг се случват тези проблеми. А второ, е, кратките превози по морски пътища. Има ли някакви промени там? Какво се случва? Не може ли този вид морски транспорт да се развие малко по-енергично? Това са интересни, поне за мен, въпроси. Как бихте могли да формулирате и приоритетите по-удачно, така че страните членки да ги спазват? когато трябва да се определят е, връзките с е, континента, ако се определят добре приоритетите, това ще подобри общата структура. Следващият оратор, господин Комуцакос. Проектът е много голям и много амбициозен, безспорно, и затова ще има и толкова много въпроси към вас. Надявам се, че ще успеете да им дадете и отговори. Моите въпроси са следните. От доклада се вижда, че един основен момент е употребата на все по-големи морски плавателни съдове, особено товарни. Това е свързано с инфраструктурата на пристанищата, разбира се, и с обслужването на съответните морски съдове. Считате ли, че тази е, тенденция да се превозват по-големи товари, да се използват по-големи е, кораби, ще може да се задържи, като се има предвид, че и корабоплаването е засегнато от кризата? Можем ли да направим известно планиране в близките 5 или 10 години е, на база на очаквания, че тази тенденция ще се запази, т.е. да се продължи и да се изграждат големи кораби, или смятате, че няма да се движи, няма да има развитие в тази посока? Също въпрос за планирането. пристанища 300А преминаваме от тях към 87. Как точно решихте да се е, намали е, броя на тези е, пристанища в ключовата мрежа? Е, това е много сериозна промяна. И обучението? Ще обучавате само морския персонал или хората, които работят по инфраструктурата на пристанището? И ако може, още една минута, господин председател. Ние вече много изостанахме, така че искам да бъда а, твърд към всички. Две минути, това е. Ако имате други въпроси, ще можете да ги зададете.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 за най-отдалечените области е много важно да се развива добра морска индустрия, като примерно моята държава е много заинтересувана от това. Така че ме интересува стратегическото измерение на вашите проекти. Търсят се и регионални връзки и връзки с вътрешността на страните – 25 квад... милиона квадратни километра е територията и околните водни пътища са много, трябва да се изготвят изследвания и за видовете горива, които се използват изследвания за намаляване на емисиите, които обаче да не влушават конкурентоспособността на транспорта. трябва да се изгради една платформа за интегриране на Португалия, Испания, Кипър е, и връзки с германските пристанища. цялата индустрия, базирана на корабоплаването, трябва да се направи конкурентно способна, което за моята страна е много важно. Освен това, ми се струва, че трябва да се работи повече за входните пристанища. Имате ли стратегия, госпожа Тикао? Добре, ще съм учена. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да благодаря на господин Оливейра за презентацията му. Сред проектите, които споменахте, колко от тях включват и Черно море, защото си спомням, че имаше предвиден бюджет за морски коридори, за кратки превози с кораби за Балтийско море, за Средиземно море, на запад, на изток, а за Черно море нямаше предвиден бюджет. Искам да ви запитам колко тези проекти включват и Черно море и какви стъпки можем да предприемем, за да разработим корабен транспорт с корабоплаване на кратки разстояния, тъй като това е много важно за енергийните доставки на Европейския съюз. Предлагам да се организира конференция в Констанца следващата година по тези въпроси. Искам да помоля сега господин Оливера да отговори максимално кратко, без да изпуска никого. Благодаря, господин председател. Първия въпрос е свързан с, с връзките с, с наземната инфраструктура. Установихме преди няколко години, че един от приоритетните проекти трябва да бъде ЖП връзката с пристанищата. В някои случаи това обаче не е възможно и трябва да знаем, че трябва да се подобрят пътищата, за да се улесни морския транспорт. Така, е, това е ситуацията в Полша, в Гданск където железниците не са много а, оперативни. А, трябва да се разгледа възможността да се направи връзка или чрез магистрали докато се чака оперативните ЖП. Оперативната съвместимост на мрежите е изключително важна. Обучението на човешките ресурси беше въпрос повдигнат и от нашия приятел от Гърция. Когато казвам, че подкрепям обучението, то се отнася за всички и за екипажите, и за хората, които работят в предприятия на сушата. дори едно попълване на документи, което се смята много трудно, дори попълването на различните видове транспорт на товари изисква обучение, защото е трудно и е необходимо да се направи така, че да има възможност всички да нямат пречки при придобиването на квалификация. Толкова по първия въпрос. Бюджета следва да бъде увеличен, тъй като ние искаме да се направи тази връзка. Трябва да се помни, че Европа предоставя повече от 80% от е, износа по вода, по море. Поне 40% от вътрешното движение на товари също се извършва по море. Именно за това трябва да има механи... Е, възможност да се смаже този механизъм, за да работи гладко. Екобонусите е, дадоха добри резултати в Италия. Е, трябва да се разшири проекта, за да включи Европа. Ако не може да се включи цяла Европа, поне някои райони могат да получат този стимул. Италия, Франция и Испания биха могли да се съберат за да получат това облегчение. То лесно се измерва. А, сравнително лесно се оценява този показател – защото той а, пряко а, засяга водачите на превозните средства и техните предприятия, така че това е нещо много добро. Второ, по въздействието на някои проекти, разбира се, ние сме запознати с въздействието именно за това съм силно загрижен а, от, от вида горива, а необходимо е да се подобрят двигателите. Дори а, като видите пътническите кораби в пристанищата, те не спират а, а, двигателите си, защото би трябвало а, а, а, и, и те изразходват а, енергия, която а, би доставила електричество на град от 3000 жители. Така че ние обсъдихме с няколко пристанища да се предостави течен, втечнен природен газ на летището, на пристанището, извинете, и да има възможност да се захранват гори, е, двигателите с различни горива и е, да консумират втечнен газ, докато са на пристанищата. Това беше обсъдено. Ние придаваме много голямо значение на тази част от въпроса, която се отнася за въздействието. Казано беше, че северът е свръхпредставен в тези проекти. Ако погледнете проектите, за които говорих, да, наистина вярно е, че броят на проектите е а, голям за севера, но има и други неща, които се координират от а, южни а, партньори. Има много добри проекти, които могат да бъдат създадени на проекта, например Миеле, има проекти между Холандия и Полша, Германия и Полша, но има и други неща, а, които а, се вършат на юг. Сега по въпроса за дългосрочните перспективи. Ние се надяваме, че числата, които споменах в началото, ще бъдат спазени от ваша страна може да се повиши подкрепата за увеличаване на бюджетите. И това е една сфера, в която вашата подкрепа ще бъде много важна. Втори аспект на този въпрос е свързан с изискванията. Изискванията са изложени преди да се обяви тръжната процедура. Те са или на а, сайта, а, съответния сайт, а, властите в Брюксел могат да дадат също така информация. А, се беше подигнат въпроса за островите. Миналата година имах среща в Мадейра с, с представители на островните райони на Европа, дори с, а, отдалечените територии. Говореше се за проследяване на кораби, а, прилагането на изискванията а, и с желанието на пристанищата да ги прилагат. По четвърти въпрос напълно съм съгласен, че бюрокрацията може да бъде пречка. Когато посещава много а, пристанища установявам, че е, най- е, сло, е, най-сложната сфера е, са ветеринарните и санитарните власти. Митниците също са трудни. Ние разбираме защо ветеринарните служби са толкова стрикни, защото можат да се пренасят всякакви зарази. Така че ветеринарните служби имат наистина една много голяма отговорност в тази сфера. Следователно, а, това е необходимо, но когато говорим за бюрокрацията, необходимо е подобряване на работата на ветеринарните служби, на митническите служби и други пристанищни служби. Вие говорихте за корабоплаването на кратки разстояния. Ние сме много заинтересовани. Мога да кажа и друго. Рационализацията, която осъществихме, 300 пристанища. Това са добри пристанища за плаване на кратки разстояния. Ако 18 петте основни пристанища бъдат проучени, ще видите, че всички нови а, а, оси, които следва да бъдат одобрени по трансевропейската а мрежа започват и свършват в пристанища. И Европа, а, а, която има много пристанища, 300 големи пристанища. А, тези пристанища следва да се мобилизират и ако кажем, че не всички основни пристанища трябва и могат да бъдат пристанища за а, плаване на големи посоки, на големи разстояния, всички пристанища могат да бъдат използвани за корабоплаване на кратки разстояния. Последващия въпрос за размера на, при, на корабите, на съдовете, има а, а, ни съдове с 18 000 тона. Именно ние а, трябва да, а, напра... да установим съвместимо а, Значи, необходимо е да се види какво ще стане, например, в Ротърдам, тогава, когато един голям а, кораб, костира, той мобилизира поне четири огромни екрана и също така а, ангажира малки кораби, също така и влакове. Затова ви сте напълно прави, че трябва да се подбират пристанищата. Но, например, това, което казахте, е свързано с Панамския канал – а, е, който ще бъде открит в 2014 година и големите контейнеровози ще а, пътуват на големи разстояния, да примерно от далечния изток през Панамския канал или през Суетския канал с, с а, множество контейнери сега ще се опитам да свърша. Вече казах. Е, вече засегнах зададените въпроси. Миеле работи добре. Следващата седмица ще председателствам заседание по Миеле тук в Брюксел. Това е второто заседание. Първото беше в е, Генуа. Това ще бъде второто. Нещата вървят добре и съм уверен, че резултатите ще бъдат удовлетворителни. Сега, а, а, а, входящите пристанищни възли, това е нещо, по което мога да говоря. Сигурен съм, че Черно море е, е отсъстващ фактор. В, аз бил в Констанца, в Варна и в Бургас. Има много възможности, но има едно много тежко ограничение и то се нарича Босфорът. Босфорът е една много деликатна сфера, свързана с тази връзка. Ние анализираме възможностите за, св... за връзка с, с ЖП връзка или от север или от юг, за да може да се а, свърши, да се направи връзка с, с м, през а, Председателя, благодаря господин Деривера. Следващия координат Следващите три координатори са господин Савари, господин Винки, господин Секи. Искам да благодаря на господин Кокс, госпожа Пейс, господин Оливера. Сега се сменя председателството, но дори под председателството на госпожа Тикао, моля, спазвайте двете минути, за да можем да се справим и да а, приветстваме и комисаря Калас. Благодаря ви. Сега искам да помоля другите трима а, координатори да вземат местата си. Тук на трибуната започваме под председателството на госпожа Тикал. Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua um, ședința Comisiei de Transport. Колеги, продължаваме заседанието на комисията. Приоритетен проект 22 следва. Координатор е господин Савари, бивш наш колега бивш а, а, заместник председател на транспортната комисия. Много трябва да а, внимаваме с времето. Горещо ви умолявам, а, господа координатори, 10 минути за встъпителни слова, а колегите, моля, не повече от 2 минути за изказване. Merci, Madame la Présidente. Euh, je suis toujours très heureux de revenir devant dans cette salle et je Salut tous les ex-collègues. Donc on va... Много се радвам, че съм е, тук отново и се срещам с бивши колеги. Е, искам да разкажа какво сме направили от Дрезден до е, Атина по приоритетен проект 22, е, което се вижда на картата. Значи всичко, което е в зелено, са вече изпълнени проекти в червено са отцветени отсечките, в, за, които се забавят. В жълто се изпълняват в момента. Пунктираните трябва да бъдат готови всеки момент. Значи, имайте предвид тази карта. И тя показва колко огромна работа е била извършена а, за, към унгарската и румънската граница. Романското е, правителство работи добре по е, участъка, по граничния участък е, Констанца. В Гърция има добре развита железница, но за да разберете всичко, трябва да ви е ясно, че има голям проблем между за връзката между унгарската граница и Гърция, т.е. от север към юг. От всичките, които са изпълнени, ето ги Дрезен, Прага, Будапешта, Предал, Кампина, Букурещ, Констанца, Солон, Домокос, т.е. близо до българската граница и Титория Атина. Участъците, които трябва да бъдат приключени до 2015 Големия мост, втория мост от много, след много стария мост, т.е. втория мост, видин калафат между България и Румъния в Чехия. Отсечката Ширдинг от границата до Прага. След това и южната отсечка в Румъния трябва да се приключи с участъка Бекешаба Курпици, Симерия, Стигишуара. Тоест в западната част. И се надяваме, че ще приключим и участъка до Мокос, Титория, Кулата, Прохомона, Солон. Сега, ясно е, че е, подобни участъци или всички пътни участъци работят добре, когато съчетават европейски приоритети и национални такива. Това е много важно да отчитаме. И аз съм изготвил един проект за управление, което отчита именно този момент. След 2015 виждате отсечките, ням, виждате изписъка, няма да говоря много дълго. Има много сериозни проблеми между Нюрнберг и чешката граница. Е, германците нямат желание да работят на същото ниво. И освен това, те си имат национални приоритети, които не съвпадат с е, точно тази отсечка. За момента те не ни дават срока, че целта е да се постигне някакъв ангажимент в следващата планировка на немската инфраструктура. също се работи по отсечката Тата Будапеща и крайова София. И е, свързването им с е, гръцката граница. Тоест е, тази червена линия, която ви показах на картата, която има голямо забавяне. И е, така, като заключение, когато националните приоритети не съвпадат с европейските, нещата се бавят. Моста видим калафет, ето това, калафат, ето това е трансграничен проблем. Изключително впечатлителен проект. Е, има известно забавене от няколко месеца. Това е моста по приоритетен проект 22. Е, той се представя тук като железопътен мост, не е съхопътен, но ето вижте е, железопътната линия, подстъпа е, към моста. Значи има проблеми, които трябва да се решат и е, в е, подстъпите към моста, а там забавянето е огромно. Тоест, за момента моста ще бъде предимно сухопътен, за сухопътен транспорт. А, трябва да се обнови изключително много ЖП линията, за да може да се използва в пълния потенциал моста. А, Изгражда се 11 км нова линия, обаче 80 км е разстоянието между видени крайова и то се взема за около 4 часа. Та, ето това е проблем за трансгранично управление. От двете страни на моста трябва да се работи по инфраструктурата. Значи проекта сам по себе си е изключителен, но е, инфраструктурата до него не. И нашата роля е да намерим и съответното финансиране за справяне с е, този проблем. Откъде идват забавенията? Първо, в южната част има много голям приоритет, който се отдава на управяне на пътната мрежа. Това е свързано и с политически приоритети. Освен това, не са координирани националните приоритети с европейските. Тоест, е, европейците не винаги отчитат националните приоритети, но много често има разнобой и между нашите е, приоритети. Включително и приоритетите, формулирани от отделните генерални дирекци, е, дирекции. А, е, защото различни генерални дирекции дават насоките за националните приоритети и друга генерална дирекция ги финансира – освен това, различни генерални дирекции разви, финансират различните видове транспорт. Това е един много съществен проблем. в момента се опитваме да се справя с него, доколкото ми е възможно. В четирите страни е, по приоритетен проект 22 като се опитвам да координирам въпросите между четирите генерални дирекции. А, освен това, има и други е, проблеми с забавянето. Значи всичко, което е обозначено тук с червено, като географски дадености, е много трудна отсечка. Минава се през е, Балканите. Една част от отсечката е електрифицирана и е по-бърза. А, ние, е, европейците, инвестираме повече в а, е, а, е, маршрута, който е обозначен с зелено, но в край на кращата естествения път, по-естествения път е този, който е отцветен в червено. През унгарската до гръцката граница. Естествено, унгарците си имат своите приоритети и румънците също да, да свържат западната си част с, източницата, с източната, да има а, пристанищни връзки, с ЖП връзки към Централна Азия. Това са техните приоритети, а не толкова да върват на юг. После в България приоритета е да се върви на изток също към Варна и Бургас. Тоест а, има разнобой е, в приоритетите в Европа и те струват, този разнобой струва твърде много. Когато страните членки имат за цел да излизат в една посока, а се разработват маршрути в, в друга. Ето тук съм разработила една структура за управление за управление на проекта. Да, по две оси Австрия, Германия, Чехия. Там нещата върват добре. И сме постигнали малко повече. А на юг Унгария, Румъния, България, Гърция. Там е, сме е, сформирали една пилотна група, която на всеки 6 месеца оглежда до къде сме стигнали. Е, работи съвместно с Агенцията за европейските транспортни мрежи и с е, отговорните лица от отделните генерални дирекции. По този начин се създава един подход отдолу нагоре за проверка на това какво се случва на всеки 6 месеца, до къде се е стигнал и да се е, оптимизира финансирането. През октомври се проведе първото заседание. и Имаше и изключено мини... Е, министерско споразумение. Изготвили сме и две проучвания. Първо, за да се изготви профила е, на линията. Е, страните членки се ангажираха. От страна на Гърция се изготви това проучване – е цялата отсечка там. Е, мога да ви дам данни. Ето, е, всички измервания съответно, които са направени. с евентуалните варианти на маршрута. От е, това проучване се поръча едно следващо проучване – за товаропотоците, включително и за граничните пунктове е, Унгария, Румъния, Румъния, България. Като цяло нещата върват добре. Има отделени много сериозни средства в следващата финансова перспектива, защото а, тези страни безспорно са много засегнати от кризата. Гърция в момента абсолютно не е в състояние да каже как ще се провежда програмата. Румъния в по-малка степен, но все пак а, а, там има контрол от МВФ, има все пак обаче и ограничения, за да може да се постави акцент само на определени отсечки. Е, има страни, които са много активни и са готови да действат в момента, в който и европейските приоритети са съобразени с националните. И затова ние направихме именно тази структура за управление на място много конкретно, с цел да се осъществява конкуренция между работата на място и Брюксел. Cuvântul din partea grupului PP, domnului Marinescu. Благодаря сега от името на НП господин Маринеско. Благодаря. Имам три въпроса. новата мрежа, която комисията иска, приоритетен проект 22 е разделен между два основни коридора. В Унгария той се прекъсва, защото до там участъкът е, е към един транспортен коридор и оттам нататък към друг. Как ще коментирате тази ситуация? Вторият ми въпрос е свързан с финансирането. В съобщението за програмата за свързване на Европа се казва, че а, не може да се надхвърлят а, а, проектните разходи с повече от 20%. Какво означава това? Финансирането от тази програма и финансирането от европейските фондове общо не могат да надхвърлят 20% от общата стойност на проекта, така ли е, стоят нещата и е, не е ли твърде малък този относителен дял? Не е ли по-уместно да се определят условия за финансиране е, от е, програмата Свързване на Европа с освоемостта? И трето, последен въпрос. Много големи са а, различията в разходите, които са заложени в разчетите за проект 22. Можете да кажете, топографията е различна, но ми се струва, че тя не може да оправдае толкова големия проблем. Сега от името на социалистите госпожа Халова. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla eh, poděkovat za, za prezentaci. První, eh, první můj dotaz. Благодаря. Благодаря ви за представения проект. Първият ми въпрос е свързан с изказването на господин Маринеско. Новия финансов инструмент за е, свързване на Европа и е, за разделението на проект 22 между два транспортни коридора. Координатора в доклада си като че ли се оплаква от а, а, липсата на съгласуваност с националните приоритети. И сега искам да науча малко повече подробности. Защото а, връзката Чехия-Германия е много важна а, от гледна точка на развитието на мрежата изток-запад, Прага-Нюрнберг и альтернатива Прага-Мюнхен е, са включени е, в предложението за следващия финансов период за основната мрежа. Ще могат ли е, да бъдат финансирани тези проекти според вас? И трето, един коментар за отсечката от Прага на изток. Знаете, че по-голямата част от него е завършена. Но какво ще а, кажете за модернизацията на железопътния възел в Бърно? Благодаря. Сега от името на зелените госпожа Лихтенберкер. Много ви благодаря. Благодаря ви за представения проект. Имам няколко въпроса. Част от тях бяха зададени от е, чешкия колега. Ако погледнем е, картата на коридорите и картата на основната мрежа, не можем да не си задаваме въпроси. От Виена нататък има два участъка, 50 до 70 км е дължината им и двата участъка са включени в основната мрежа. Няма никаква географска обосновка. Аз много добре познавам този район и е абсолютно ненужно така да бъде конфигурирана мрежата. Единият е, ГКПП е, между Австрия и е, Чехия създава много големи проблеми с програмата Натура 2000 и има и редица други. Въпросът ми е, ако имаме основна мрежа и няма пряка връзка между Виена и Берлин и а, в същото време има два участъка, които практически са с един и същи маршрут. А, имаме ли оправдания за това? Благодаря. Господин Кохличек има думата. Много ви благодаря. Преди 8 години ми се налагаше да говоря френски. Сега вече спокойно мога да се изразя на чешки. Беше посочена необходимостта а, от а, модернизация на Бърно, но а, Прага Нюрнберг е участък, в който от чешка страна може само да се извърши модернизация или оптимизация. Не е възможно обаче да се отвои линията, за да се осигури високо скоростен транспорт. Познавам този участък, не е възможно. По-нататък, смятате ли, че връзката с Будейовице – Линц ще може да се а, реализира. Мисля, че тук има различни интереси и не всички са насочени към осигуряване на връзка с Чехия, с а, чешкия Бодейовице. От чешката граница до Мюнхен, за нас пък от друга страна, а, е важно да има реализиран участък. Благодаря. Господин Кох има думата. Благодаря на бившия ни колега, господин Савари. Коридор 22 е един от най-важните. Той свързва Юго-Источна Европа, Гърция с сърцето на Европа. И от тук е въпросът ми. Първо, има ли основни различия в напредъка, в проектирането и изпълнението от двете страни. Имам предвид групата страни в Централна и Юго-Источна Европа и от една страна и Германия и Австрия от друга. Второ, как виждате проект 22 от гледна точка на интермодалността. Има ли достатъчно възможности за съчетаване на различни видове транспорт? Железопътен, автомобилен и въздушен. Трето, как можем да помогнем на Гърция, да преодолее кризата чрез тази основна мрежа. Благодаря. Преди да дам думата на господин Савари, аз също искам да ви задам един въпрос. Във вашия доклад от 2010 година вие говорихте за а, тежки финансови проблеми в региона. И този а, коридор до Констанца трябва да бъде завършен до 2015 година. В периода 2014-2020 година трябва приоритетно да се финансира този коридор. Във вашия доклад обаче тук казвате, че за няколко участъка имаме а, реализация на системата за а, управление на железопътното движение. Смятате ли, че тази европейска система може да се приложи изцяло в коридора? Благодаря. Аз ще отговоря на а, въпросите. Да, господин Маринеско, вие сте прав а, и по пътя, който е избран има също така възможности. Сега, по коридора 22 има две линии. Червената линия от Росток до Пирея, също така Бургас, Варга. Това е национален приоритет на България. Имате също така синьото, светло-синьото от Страсбург до Констанца. Така че тук има два клона на приоритетния проект 22. Едното е Хамбург Росток и аз ще се спра в Нюрнберг. а След това отиваме в Страсбург. Ще видим какво ще се направи с това предложение на комисията. Тук има големи интереси. Мисля, че отговарям на въпроса на господин Кор. Трябва да се регрупират различните начини на предвиждане, на а, интермодалното управление на структурата. Трябва да се работи на интермодална структура, особено по Дунава и а, по проекта 22 за сухопътен и ЖП транспорт, за да се постигнат коридори за мобилност. Това са а, по сухопът, това са сухопътни коридори, речни коридори и ЖП коридори. Има и една нова мисия. Аз сега по въпроса за кафявия коридор и синия коридор трябва да видим какви обсъждания ще се проведат в съвета и в Европейския парламент. До 2012 година се работи по проект 22. 20% е финансирането от държавите, но по кохезионните фондове се отпускат 20% от, се поемат от държавите, естествено и кохезионните фондове. Също така генералната дирекция от генералните дирекции дублират дейностите. Тук има един, една сума от 31,5 милиарди. Вие знаете, е, че също така е включена и електрическата мрежа Моят опит доказва, че е достатъчно в последния финансов регламент да се предвидят 25% за финансирането на инфраструктурата на старите държави членки. Понякога се говори за 10%, понякога за 15%. Местните е, изборни длъжности смятат, че това е малко и се смята, че там няма да има проблеми, но вие сте прави, които казвате, че в период на криза много държави членки и България и Гърция за тях е много трудно да сложат на масата 20%. Сега, по следващия въпрос за връзките между Германия и Чехия. Тук има проблем. Проблемът е, че чехите работят по две отсечки. Едното е до, от Прага, другото е до Шендинг и оттам вече към Нюрнберг. Има две отсечки Нюрнберг Шендинг и Дрезден до чешката граница. Това са отсечки, по които Германия няма никакъв приоритет – това не е техен приоритет, казвате, и следователно не действат. Те не казват, разбира се, това. Те казват, че са необходими да се проучват възможностите за високоскоростен транспорт. това не е удовлетворително решение. С а, много трудности. Искам да се въведе едно и също управление между Австрия, Германия и Чехия по проект 22. Обаче има противопоставяне от страна на немското правителство, които има други приоритети. Приоритетите са по цялата мрежа, съществуват приоритети, които отиват на юг, и това е наистина една сериозна тема от Берлин на юг. Тук е необходима много дипломация. Аз често пътувам в Берлин и предлагам също така на чешките власти да организират работен семинар в Прага с участието на германците, за да се обсъди тази тема. Но а, а, Германия ясно казва, че техният приоритет е регенерирането и обновяването на границите. Не знам дали отговорих на господин Количек от части от Линц до Ческия Будейовице. Е, ние смятаме, че това е една много интересна линия, но тя не е напременно на европейско равнище. Е, чехите и австрийците казват, че нещата вървят добре. Е, те, там а, скоростта е 70 км в час и така, за това е гордо достатъчно. Аз мисля, че те са прави. Аз не мисля, че тук трябва да се прави ЖП магистрала. Сега, а, с Чехия е а, приоритет е да се създадат а, а, гари, нашите а, села и грачета, казвате, те са много красиви, това наистина е вярно. А, идеете е, да ги видите. А, и също така, за нас а, това е една непос... един непосредствен приоритет а, между селищните връзки, за да може наистина да се а, отдаде дължимото на а, културното наследство. А, коридорите са мултимодални. А, в, в Гърция проекта RTMS. Е, РТМС в България проблем е, че няма, няма влакове. Те се движат с 30 км в час. Така че виждате, че има трудности по въпроса за разходите. Аз мога да ви кажа, че Балканския път всъщност се съживява за гърците за да може да се включи а, тази част а, към европейската мрежа. По въпрос на госпожа Тикао, Констанца, там нещата вървят добре. А, румънското правителство а, имат като свой първи приоритет този проект, но отивайки към изток, има едно мобилизиране на правителството. А, за приоритетните проекти, които са всъщност малко сложни в планинските региони, но мисля, че е, тази ос между унгарската граница и Констанца ще бъде реализирана. Е, Видин Калафат, е, там има малко повече проблеми. Това исках да кажа и се надявам, че бях достатъчно точен. Благодаря, господин Савари, казва председателката. колегите. А, всъщност аз също исках думата и не знам защо не ми дадохте думата. Мога ли да кажа това, което искам да кажа? Не всичко, което е свързано с железопътната връзка е интересно от Нюрнберг – Ние имаме връзки с Полша и и е, е ситуацията е катастрофална, е, и особено с Видин калафат. А, питам се дали някой е предвидил възможността да се преминава и пеша или на велосипед, защото има стотици километри, по които това може да се направи. А, също така Искам да запитам, има ли направени проучвания за най-економически ефективните а, маршрути? Европейския съюз няма да дава средства за Бремен и за Штутгарт. Съвсем набързо не мога да отговоря на а, въпроси, които не са свързани с, с приоритетен проект 22. На второ смято, миналата година вие ме попитахте дали може да има велоалея по моста Видин Калафат. Аз не, не знам, а, не мога да ви отговоря преди да се открие този мост, но ще проуча получа вашето проучване. Направили сме, а, трябва да се направи също така и трафик, проучване на трафика. Трябва да се види какъв е пътническия поток между Гърция и България. Трябва да се намери решение. Това е а, въпрос на генерална дирекция МУВ. Може би трябва, извинявайте, че бях толкова толкова кратък. Може би по-късно ще се добавя. Искам да ви кажа, че тъй като много силно изоставаме с дневния си ред, комисарят Калас ще дойде на 20 декември в 12 часа вместо днес коордонатор ал проектului ЕР. Господин Карел Винк, координатор на а, uh, Европейската система за управление на ЖП движението е суд. Uh, uh, Благодаря ви. Моето експозе ще бъде малко по-техническо от това, което чухме от колегите, защото тяхната отговорност е в известен смисъл вертикална, докато моята е хоризонтална. Системата, за която ще ви говоря, е система за управление на движението по железниците и е, особено при прехвърлянето е, на товари от автомобилен транспорт на е, железопътен, което гарантира е, оперативната съвместимост чрез Европейската система ЕСУД и изграждането на коридорите. Първоначално, когато обмисляхме системата, смятахме да имаме 6 коридора, но сега, като имаме предвид новото становище на Генералната дирекция за транспорт и мобилност, и концепциите, може да се каже, че имаме общ подход към всички. И още нещо. Започнахме с техническите проблеми, но а, все повече се сблъскваме а, с финансовите проблеми а, поради а, кризата в държавите членки. Налага се да повторя някои неща, които вече сте чули. А, не може от економическа гледна точка да обосновете европейската система за управление на движението по ЖП. Но можете е, да направите економическа обосновка на коридорите, а именно премахване на задръстванията, второ въвеждане на интелигентна система за управление на движението и трето хармонизиране на оперативните маршрути, особено в тесните места. Докъде сме стигнали с европейската система? Още от самото начало работим съвместно с комисията и е ясно, че в Европа ни е необходим уникален стандарт. Именно върху него работим. Имаме меморандум за разбирателство от 2008 година, който узакони съществуващият стандарт, широко прият в Европа. Има планове и за въвеждане на по-усъвършенстван стандарт. Това е стандарт 3000, но трябва да добавя, че основната система, която ще бъде на лице през 2012 година и с всички съоръжения 2015 година, ще бъде напълно съвместима с високия стандарт 230D. Как се реализира ЕСУД? Системата има много критици, но трябва да повторя, че ние вървим напред. В 14 държави членки имаме 7000 км съоръжени а, с а, европейската система или най-малкото тя е договорена. Освен това, няколко държави членки решиха изцяло да минат на европейската система, отказвайки се от а, на своята която е устаряла, но Люксембург, Холандия, Белгия, Дания, Австрия и извън Европейския съюз Швейцария решиха да преминат изцяло на европейската система, отказвайки се от националната по различни причини. Очевидно тя има предимства. Крайно наложително е да престанем да мислим а, за европейската система национално а, равнище. Дори да имаме национална система, тя стига до границата, а трябва да мислим как а, а, ще реализираме трансграничния преход а, в а, а, прехода. А, Перпинян, а, Фигерас, а, Франция, Испания, им, при Белгия, Холандия имаме подобен преход, който трябва да бъде решен най-важното с европейската система е, че тя трябва да бъде призната а, международно. Тоест, да а, е сигурно, че тя работи навсякъде над 15 000 км а, са договорени или а, реализирани ще можем да я разширим и тя да излезе извън Европейския съюз, само ако успешно я внедрим при нас. Дали ще дойде някой друг отвън, особено от Азия, да ни иска тази система, ако тя не е успешна. Напротив, те ще дойдат да донесат своят. Това е реализацията. Сега, кои са трудностите в фазата на изпълнение са следните. Първо, исторически железопътния отрасъл не обича оперативната съвместимост. Те стигат до границата. Обичат да си мислят за граници. Това е менталитет, това е нагласа и култура, които трябва да се променят. От техническа гледна точка имаме проблемът, че а, ръководствата а, на а, движение на национален мащаб не а, искат те да се съобразят с европейската система, обратното просто не може да си представите колко заявки имаме за корекции в системата поради национално положение. По-нататък а, а, процедурите за хомологизация. Те се реализират на а, национално равнище. Всяка и най-малка промяна на един или друг пункт трябва да мине през пълния кръг на а, потвърждение във всички страни. И този разход е огромен. Аз не говоря за милион. Аз говоря за десетки и стотици милиони. В този смисъл трябва а, да сме наясно, че още не сме стигнали до уеднаквяване на, на, на а, процедурите, по които се работи в отделните а, страни. Това е много важен проблем. Още една трудност е, че доставчиците на съоръжения и техника не са един и двама. И продължава да съществува а, разлика а, в, в техниката. И а, ако съоръженията а, за инфраструктурата и за трансграничния преход а, е един и същ, проблеми няма. Но ако инфраструктурата е а, от един доставчик, а след това а, техниката, а, която се монтира по места от друг, проблемът е на лице и трябва да се правят а, продължителни тествания. Също така трябва да се гарантират инвестициите по коридорите в различните държави членки, от оперативна гледна точка е важно за безпрепятствената ни работа. Няма смисъл в една държава членка да имаме различен стандарт. 750 в една страна, 450 в друга. Искам да ви обърна внимание на специфичната ситуация в Германия. Германия се беше ангажирала да реализира европейската система, но след като а, се е, изчерпа изцяло полезния живот на а, съществуващата национална система – има четири коридора на европейската система, които минават през Германия и тъй като тя отказва да я въведе, за сега разходите са 4 милиарда и половина. 4 милиарда и половина и изобщо не е, стоиността само на е, ЕСУД. Тук имаме и допълнителните разходи, които нямат нищо общо с нея. Германия предпочита германската система да бъде оперативно съвместима с европейската, но решението на Германия би могло да има отрицателни последствия и за други държави членки, защото те могат да кажат същото. Големите проблеми и разходи в тази връзка не бива да се подценяват. За това искам да кажа, че има альтернативи. И искрено се надявам, че ще можем да разговаряме с Германия, за да намерим една альтернатива, която да гарантира по-добра оперативна съместимост от днешното им предложение. Няма да говоря повече за коридорите. Мисля, че другите колеги достатъчно добре ги изясниха. Е, приоритетите ми като координатор са прагматичен подход на основата на поетите ангажименти по Европейския план за разгръщане на системата, до края 2012 легализация на версия 3, гарантиране на съответствието на техниката в ЕСУД с стандартите за оперативна съвместимост, упростяване на процедурите, инвестиции в ЕСУД съгласно действащите коридори, осигуряване на подходяща система на е, стимули. Много държави и членки продължават да гледат е, на ЕСУД като на допълнителен разход, а не като стандарт. Стандарт, по който трябва да се работи в дългосрочен план. Тук трябват е, стимули. Имаме 500 милиона, бяха увеличени с 100 милиона, така че имаме общо 600 милиона. С тях стигнахме до тук, но трябва да потърсим стимули за напред, доколкото знам се обсъжда намаляване на таксите за достъп до инфраструктурата и така нататък. В а, комисията в парламента може да се договори подходящ баланс на финансовия пакет. В заключение искам да кажа, че като координатор ще положа всички усилия за постепенно контролирано и безпрепятствено преминаване от действащите национални системи към Европейската система за управление на движението на железниците. Така ще има оперативна съвместимост, ще има инфраструктура, ще трябва да работят съвместно всички съвмест... заинтересовани страни. Координацията на такъв проект никак не е лесна, но това е, е приоритета ми. Миграция от действащите системи към европейската. Благодаря. Uh, avem uh, cinci colegi care s-au înscris la cuvânt. Uh, voi da întâi cuvântul domnului... Пет колеги са заявили изказвания. Господин Грош от името на НП. Господин координатор, вие сте много отдаден на проблемите. Това ни е ясно. Ясно ни е колко технически сложна е задачата. И за нас като депутати не е толкова лесно да се ориентираме във всички тези технически обяснения. Но сме наясно, че е, там е бъдещето. Ясно е, че има проблеми с е, финансиране, с техническото пригаждане, което трябва да бъде извършено. с необходимостта в някои страни да се въведат нови системи за пълна съвместимост. Не искам да споменавам единствено Германия, но като че ли това е доста голям пример за това на къде се движим. Има страни, които правят много усилия. Белгия, Холандия и други. И може би страните, които не участват активно, трябва да бъдат убедени по малко по-енергичен начин. Новата система, която планира Германия да въвежда, Вярно ли е, че ще наложи техническо приспособяване на влаковете, които ще влизат в Германия? защото разходите за германските компании и за други компании ще бъдат големи, ако се окаже, че не могат безпрепятствено да влизат в страната. Това по някакъв начин означава протекциониране на пазара, а не оперативна съвместимост. Говорихте за необходимостта от е, инвестиции 4,5 е, е, милиарда, което дава като оценка Германия и че това не е реална цифра. Може ли да ни поясните малко повече? После, какво ще кажете за инвестициите в европейските транспортни коридори, когато се правят такива инвестиции, задължително ли е да се използват тези системи, системата за управление на транспорта? в е, седмата рамкова програма ще има ли инвестиции за подобни системи? Благодаря. За да можем да си спазваме дневния ред и да чуем и от следващия координатор, много ви моля да спазвате времето за изказване. Господин Алкадори. Благодаря. Благодаря за представенето на проекта. Ако мога да започна с думите, че това, по което работите, е от ключово значение за европейската ЖП транспортна мрежа, естествено, много важно е да има техническа интеграция, защото това се отнася до пазарите също. Вие коментирахте, че като че ли се създават и нови препятствия, дори в е, страни членки, където Европейската система за управление на ЖП транспорта вече е въведена. Правят се изменения, които на практика не дават възможност за пълна оперативна съвместимост дори при прилагането на ЕСУД. Какво правите вие и комисията, за да се прекрати тази практика, за да се осигури пълна съвместимост? Може би е, трябва да се дефинират много ясни условия, които да бъдат изпълнявани от страните членки при въвеждане на европейската система. Може ли да коментирате? И второ, Германия. Във вашия е, документ е, чета, че те искат да разработят собствена система, която да е съвместима с ЕСУД, но ред страни членки, е, включително и Швейцария, правят огромни инвестиции за въвеждане на европейската система. Е, и а, е, като си има предвид, че Германия има централно положи, биографско положение, тогава тази система просто няма да сработи. И надали ще е удачно да се субсидират конкуриращи се компании от трети страни, за да осигурят подобна съвместимост. Все пак какво, какво се прави, за да се постигне съвместимост. Това е коридора, където е, тази съвместимост се очаква от много дълго време. Господин Крамер, благодаря. Два технически въпроса. Аз бях е, докладчик за Европейската система за управление на транспорта преди две години и тогава писах че не може да се допусне проблема, да, възможност да има различни сигнални системи, поне 20 варианта на такива, и те да се интегрират в европейската система. Много хора обаче не са наясно всъщност какви са техническите спецификации на европейската система. Това ясно ли е вече напълно? А, после Германия. Фактът, че може да има проблеми с електрозахранването на ЖП системата поради е, използване на мобилни телефони, възможно ли е действително такова нещо? Чувам да се говори нещо такова. Освен това има коментари от страна на Германия, че европейската система е твърде скъпа и затова те ще направят влакове, които да бъдат съвместими за всички европейски мрежи, без непременно да въвеждат европейската система. Верно ли е това? За Рейн ЖП линия отговорихте 2015 е срока, сега говорите 2020, 2017. Какъв е срока? А, сега, когато има просрочие, е, съответните официални лица, които са сключили договорите, вече няма да бъдат на поста си и какво точно ще се случи след това. А може ли да коментирате също и дългосрочните финансови ползи от въвеждането на европейската система за управление на транспорт? Благодаря. Сега давам думата на господин Кохличек. Германия винаги иска много неща, а после не си изпълнява поетите ангажименти. Има ли възможност през Европейската агенция да наложим ясни стандарти и процедури, така че да не се повтарят именно подобни положения? Тоест, е, технически съоръжения от различни доставчици за европейската система да бъдат достатъчно взаимно съвместими. Благодаря. Сега давам думата на господин Уинг за отговор. Имате думата. Заповядайте 10 минути. Микрофон, моля. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да реагирам и да отговарям. Ако искаме да приемем немското предложение, което в момента е за въвеждане на ЕСУД, това изисква промяна на влаковете. Ако това се направи, ще бъде необходима една а, пълна нова процедура за междурелсието. Тогава вече се, задава, се задава един цял цикъл на хомологизация. Германия каза, да, ние поемаме всички разходи, разходи, които са необходими, но Германия все още не е дефинирала а, какви точно разходи ще поемет. А, дискусията продължава и аз се надявам, че германците ще а, а, решат ще намерят решение. Втория въпрос във връзка с инвестициите, тези 4,5 милиарда, за които те говорят, това са всичките инвестиции, които са необходими, не само за ЕСУД, но и за всички връзки, които минават през Германия. Не може, значи ще има ЕСУД на равнище едно, ще има възможност, може би, и за една смесена система, която се предлагаше за коридора Роттердам Генуа. Части от ЕСУД ще бъдат с, с връзки, но поне коридора ще бъде оперативно съвместим. Тук има една погрешна представа, може би някакво недоразумение да се говори непрекъснато за тези огромни разходи, 4,5 милиарда. Е, суд всъщност ще струва около 15% за 4 те коридора. Въпросът за задълженията наистина е доста труден, защото има интересите на държавите членки, на ЖП сектора, интереса на комисията, която иска да обедини и да унифицира всичко. Не можем да дадем а, а, стимули чрез финансовите пакети, които се предлагат от комисията. А, по въпроса за задълженията на този етап не виждам как от правна гледна точка комисията може да наложи онова, което иска да се постигне като система. Чук няколко въпроса за системите. Че Германия искала да развива своя система. Това не е вярно. Германия иска да, об, да приеме и да приложи системата, европейската система. Не суд. няма обсъждане по този въпрос, но на този етап те не са готови да а, да изпълнят ангажиментите си по европейския план за изпълнение. В известен смисъл ние сме блокирани. Сега се връщам на един от въпросите. Добре, как другите държави, като например Швейцария, Италия и Холандия, как реагират те? А, вчера участвах в едно обсъждане в Италия, в която е, и четиримата партньори по а, коридор Роттердам Генуа, те а, е, предлагат те, те са съгласни, че това, което се предлага от Германия е твърде скъпо. То не решава проблема, а всъщност забавя инвестициите, а те сами си задават въпроса дали не трябва и те да забавят собствените си инвестиции заради позицията на Германия. Това е една много сложна ситуация и честно казано единственото решение, което аз виждам е една открита дискусия за различните альтернативни възможности. Комисията помоли Германия да представи позицията си, да се обсъдят вариантите и след това да се вземат решения. Като координатор аз не съм за ЕСУД, за СТМ. По този начин няма да може да се приложи както трябва европейската система и коридорите. От гледна точка на графика, а, те говорят за това, че коридора Роттердам Генуа е отрицателен пример. Германия казва забравете 2015 година, може би 2020-2021 а за другите три коридора а, казват, не можем да се ангажираме, никой не говори за срокове, никой не говори за това как трябва да се направят нещата. Следователно, ние не знаем. И всеки път, когато се обсъжда въпроса с тях, отговор е не, не знаем. В този смисъл проблемът е труден. От гледна точка на комуникационния проблем, а, директивите, които идват от комисията, а, е, ни карат да а, накараме държавите членки да вземат решение за използването на частотите и за запазване на определени частоти за а, железопътния превоз. Обаче, а, вероятно, честотите, които са били продадени на комуникацията, на операторите в комуникациите създават риск за припокриване на частотите. Има технически а, решения, които изискват допълнителна техника, допълнителни инвестиции. Не става въпрос за стотици милиони, но това са допълнителни инвестиции, които могат да се решат или чрез инфраструктурата, или чрез технически средства на самите влакове. Отново един отворен въпрос, който е главен проблем в Германия. Аз трябва да кажа, че в другите държави проблемите са значително по-малко и там вече са определени решения. По въпроса за дългосрочните паузи от ЕСУД, а, и коридорите. А, е, сега вече всички приемат и не се обсъждат, ако се иска оптимизиране на коридорите от економическа гледна точка, трябва да се види каква е инфраструктурата, да се премахнат е, задръстванията, да се намалят бюрократичните процедури по хомологизацията и да се приеме нещо, което е приемливо от е, европейска гледна точка. И ако искате да е, видите какво сме направили, за коридор А и коридор С, ние смятаме, че всъщност ще има повишаване на капацитета с 35 до 50%, безопасността а, с 20% и а, намаляване на разходите с около 25%. Това са числата, с които работим, но трябва да се разгледат и трите пункта с, с цел оптимизация. Благодаря господин Винг. А сега ще дам думата на господин Карлос всеки координатор по два приоритетни проекта. 3 и 19. Те се отнасят за високоскоростни железници. Господин Секи, имате 10 минути. <clears throat> Благодаря. Времето е ограничено. Надявам се да има въпро... време и за въпросите ви. Съвсем набързо ще представя нещата и ще е, сложа акцент на някои е, препоръки и заключения от е, опита ни. Ние постигнахме важни неща важни резултати и по двата проекта 3.19 и миналата година. И това беше един исторически старт на оперативната съвместимост на железниците между Франция и Испанция, Испания, извинете. средоземноморската отсечка между Мадрид и Леон, Мадрид, Барселона, Перпинян, цялата тази линия ще влезе в действие. Има известни проблеми, свързани с тръжните процедури за подстъпа ни Мон, Монпелие. Това е един въпрос, който трябва много спешно да бъде решен. Тази отсечка от проекта е основен участък от бъдещия средоземноморски е, коридор. След това от участъка в Атлантическата част Тур Бордо започва новата линия, изграждането й. Това е най-големия проект на публично-частно партньорство в железниците в света, така че има какво да се получим от него. Изпълнението на линията върви доста бързо, поне що се отнася до френската страна, макар че има известни проблеми с а, прехода между Франция и Испания. В Испания също сериозно се напредва по частъка Валградолит бургус и ключовия въпрос там е координацията, а също така и консенсуса за изграждането на участъка на границата. Повече проблемите са от френска страна, но местните власти работят по въпроса и се очаква до средата на следващата година да се постигне решение на проблема. Това е част от е, Атлантическия коридор в бъдещата схема. Съществуват, разбира се, и проблеми с управлението. Ние се опитваме да предвидим тези проблеми и да ускорим решението им. Така че годината беше важна, 2011. Следващата година ще има допълнителни подобрения по линията Ликанте, Коренсе, Сантьяго, Коруня, Мадрид, е, Валедолит, Леон. Тоест Испания е много активна. Франция също наваксва. Има известни проблеми с Португалия. Е, основен фактор за успех е възможността да се е, използват е, едновременно и европейско финансиране и други източници на финансиране, както и да се поемат вътрешните разходи и да се търсят ползи. Във всички случаи, когато има подобен процес, трябва да се търсят и финансовите ползи. Що се отнася до Испания, Иберинск, Иберийския участък на приоритетен проект 3, почти е готова да влезе в експлоатация линията в Екстрамадура. В Португалия, както казах, почти пълен е застоят вероятно ще се намери решение. За момента, ако се е, направи един е, коридор е, между Синеш и включително с връзка до Лисабон, който да се използва от части за товарни превози и от части за високоскоростна железница. Много сериозни европейски средства се отделят е, там до 95% от общата цена и това ще е компромисния вариант за момента, докато изчакваме един по-добър момент, когато ще може да се възобнови работата по първоначалния проект, включително и в Португалия. И помните какво каза колегата за Панамския канал. Португалия много се интересува от това да има по-развит морски транспорт, защото връзките и с останалата част от Европа не са много модерни. Що се отнася до приоритета на проект 19, става дума за оперативна съвместимост на Иберийския полуостров – Сериозен напредък бе постигнат по линията Мадрид-Валенсия е, и Мадрид-Аликанте. Също и по така наречения Южния коридор до Андалусия. Порто Виго за момента се отлага. И има, предвижда се да се работи и през 2012 година. Една минута, ако мога да отделя на препоръките, които да ви изложа и да чуя вашите коментари. В близко бъдеще отделните части от този проект, едните ще бъдат част от е, Средиземноморския коридор, други, другата е, участък ще е част от е, Атлантическия коридор. И те ще бъдат много важни отправни точки за тези нови коридори. Въпросът е да не се разпростре португалският проблем и другаде. Да и ако може да ми покажете сега последния слайд. Вижте стрелката в средата на Пиренейския полуостров. Просто а, про, про, пилотен проект 16 не е включен в основната ключова мрежа, но се надяваме, че по-късно във времето той ще се появи, т.е. няма да се отлага безкрайно или да се прекрати. Тъй като проблемите там са от е, обстоятелствата в момента. Разбира се, новите транспортни мрежи имат нужда и от нови подобрени системи за управление, което е изключително важно и за приоритетния проект 3, не толкова много за приоритетен проект 19. Например, Сарагоса миналата година постигнахме е, меморандум на разбирателство между трите правителства, но след това се оказа, че няма да се възползваме от е, това, което постигнахме поради смяната на правителствата. Така че целият въпрос с управлението е, трябва непрекъснато да стои на нашето внимание, когато е, мислим и за бъдещите системи за управление. И накрая В заключенията, които можете да видите, подчертавам, че е изключително важно да се отчита, че има противоречиви елементи в тези проекти, че има разнобой в интересите на страните участващи. За това е много важно каква е политиката на комуникации. Тя може да бъде от ключово значение за успеха на проекта. В някои случаи просто се оказва, че много недоразумения са могли да бъдат избегнати, ако нещата са били представени по подходящият начин. Благодаря. Благодаря ви. Домнул Грош, домна Ана Сендър. Господин Грош, имам записани доста оратори, но тъй като разполагаме с общо 15 минути, а все пак и господин Секи трябва да отговори, ви моля минута и половина най-много. Господин Гор, Грош. Благодаря, господин координатор. Аз Имам три въпроса. Надявам се и испанските колеги да имат възможност да зададат своите. Една от най-силните програми за публично-частно партньорство са именно тук, по тези приоритетни проекти. Разбира се, ние много искаме от тези партньорства, а не получаваме нищо. Каква равносметка може да направите за успеха им и какви са намеренията на комисията в тази връзка? Намерени ли са подходящите механизми? Наличният инструментариум гарантира ли по-нататъчния напредък на проекта? От финансова гледна точка отново ли ще се работи е, с подхода отдолу нагоре? А, също така, вие говорихте за по-добро освояване при интерни, е, интернализация на външните разходи. Какво имахте предвид? Благодаря. Госпожа Аяла Сендер сега има думата. Благодаря. Искам да благодаря на господин Секи за свършената работа. която е много ефикасна. Ако погледнем всички доклади за изпълнението на проектите, включително и на неговите предшественици, ще видим, че крайният срок беше 2015 година. Той не е променен, между другото. Трансграничните райони а, в Португалия създават а, трудности, казахте вие. Какви са проблемите? Инвестиционни ли са? Или структурата за публично-частни партньорства не е достатъчно усъвършенствана по Атлантическия коридор. Сроковете реалистични ли са? И какво можем да кажем за третия маршрут? Който е не лоша альтернатива А и като имаме предвид различното между релсия в е, е, затрудненията няма ли да бъде? Тремоза. Благодаря, господин Тремоза. Благодаря. Благодаря ви, е, господин Секи, за е, е, това, че дойдохте, за всичко, което разказахте. Имам един въпрос. Е, Испания след няколко години вече няма да може да ползва кохезионния фонд. Има ли достатъчно средства, за да се довърши започнатото? И може ли е, да ни е, кажете за въздействието на този проект върху животните? Мистер Крамер. Благодаря, господин Крамер. Няколко кратки въпроса по Европейската система за управление на движението. Твърди се, че съоръженията са на лице, инфраструктурата. Какво обаче става във Франция? От Лион до, долу до границата с Испания. 2020 година ли ще бъдат готови? Ще между Сан Себастьян и Билбао ще бъдат готови по-рано. Ясно е, че от испанска страна при разработването на а, участъка Лион Испания ще трябва а, да има а, съвместимо с Есуд. Но от Саламанка до Валядолит има бяло петно – Политически причини ли има за този вакуум? Технически ли са? Според мен, когато Испания вземаше решение за междурелсието и ограниченията за скоростта, реши да се уеднакви с Португалия. Вярно ли е? Благодаря. Благодаря на господин Секи за работата до сега и доброто управление на проектите, но аз малко се притеснявам от трансграничните преходи към Франция и особено към Бордо. Ние Паски работим а, и малко изостават испанските власти тук. Надяваме се, че тези червени маршрути, които виждаме а, в картата, ще стигнат и до Франция. Французите през последните три години правят съвършено различни декларации. Говорят за връзка, говорят за нова линия, като че ли положението ще се преразгледа. Какви са проблемите всъщност? Виждам, че испанските власти се стремят да намерят решение, но в бъдеще ще можем ли да разчитаме на по-висока конкурентно способност? Баската провинция ще бъде ли равнопоставена а, е, с Каталуния и с останалите а, е, провинции на Испания? Очертава ли се ясно решение за финансиране? Казахте до 95% от финансирането могат да дойдат от фондовете за Португалия. Не може ли и другите проекти в региона да бъдат със същата схема? Благодаря. Сега давам думата на професор Секи да отговори. Натрупаха се много въпроси. Моля ви за кратки отговори. Първо искам да благодаря на всички е, изказали се за коментарите по въпрос за ЕСУД. Моето впечатление е, че както във Франция, така и най-вече в е, Испания е, нещата вървят удовлетворително. Естествено има някои дребни технически проблеми, е, всъщност, е, може би колегата Карл Винг е, може да вземе отношение по тях след като аз приключа. Що се отнася до финансовите проблеми, Нямам време да се впускам в подробности, но вие знаете, че следващата седмица, във вторник и сряда и в Анферп се провеждат годишните дни на трансевропейската мрежа с акцент върху финансовите аспекти и нези, които имат възможност имат време а, да отидат там и да видят актуализирането на а, данните, проектите, неш... за да може да се види какво може да се предвиди във връзка с бъдещата работа с предложенията на комисията, както и някои специални и е, технически и политически аспекти. Е, лесно се интернализират разходите, налага се пътна такса или нещо друго, а с ползите нещата са малко по-сложни. Може да се вземе а, като пример а, а, връзката между Франция и, Итали... и Испания да, да се осъществи в Баските. В момента преминават 10 000 камиони, ще се увеличат до 15 000. Ако се въведе ефективна ЖП връзка, това а, ще бъде а, е, в пауза на инвестициите за ЖП сектора, за да не се покриват разходите от а, е, а, е, сега Артур Бордо е една много печеливша и а, е, перспективна линия. Един от основните въпроси свързан с рентабилността на проектите. В някои случаи нещата а, е, не изглеждат много добре, но с а, е, може да се може да има някакви подобрения и всичко да стане по-привлекателно за частния сектор. Аз и всъщност само давам някои е, насоки, за да е, покажа какво имам предвид. Испания ще излезе от механизма на кохезионните фондове. Всички, които работиха по тези въпроси, е, добре освоиха средствата. Проблема на Португалия е да се възползва максимално от онова, с което се разполага. Трябва да намерим възможност да се приспособят съществуващи, съществуващото финансиране към проектите, които следва да се финансират. Комисията работи по този въпрос. В крайна сметка проблема ще бъде а, приноса на националния принос и всички ограничения, които в момента се налагат на публичното финансиране в Португалия. Тук трябва да се намери решение и наистина ще бъде жалко да се загубят а, почти 1 милиард в инвестиции в една държава, която се нуждае от едно положително въздействие за своята инфраструктура, економическо развитие и така нататък. И проблемът е, че в заключение мога да кажа, че е, в средиземноморската част на проектите трябва да се отчете онова, което следва да бъде предприето между Ним и Лион, където трябва да се направят редица неща. От атлантическата страна трябва да има повече консенсус и да се премахнат пречките на место равнище. През септември посетих и двете среди. Направи ми много силно впечатление напредъка, който се постига в Испания. Там нещата вървят бързо и аз мисля, че когато френските местни и национални власти кажат, че работят по решение, което ще бъде готово до средата на следващата година, на тях може да се вярва. От гледна точка на комуникациите, изграждането на консенсус, това е е нещо като лаборатория, в която ще може да се работи в бъдеще. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Не знам дали господин Винк не иска да добави нещо. В Испания нещата вървят добре. Те са в водеща позиция с въвеждането на ЕСУД, не очаквам проблеми. В началото във Франция имаше известна неохота, но сега всички са убедени, че ако се вземе решение по тези коридори, ще се приложи ЕСУД. Председателката, искам да благодаря на всички координатори, които които говориха пред нас. Искам да благодаря на колегите за интереса и за направените коментари, тъй като нямаме точка разни. Закривам заседанието. Следващото заседание е понеделник, 19 декември, 3 часа след обед. 19 и 20. На заседанието на 21 беше отменено. Искам да благодаря и на преводачите. Приятен обед на всички!